тихо да си седнат на мястото. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. А, имам следните забележки към а, предложението за релюция. Мисля, че един положителен списък а, е добра идея и той трябва да включва максимален брой услуги, защото още от началото на преговорите а, не бива да допускаме да си представяме по-малко, да си поставяме по-малко амбициозни цели. Благодаря. Смятам, че трябва ясно да кажем, че искаме да сме амбициозни при офанзивните интереси и трябва да обърнем внимание на по-застрашените сектори от економиката и това споразумение е шанс да постигнем по-строг регламент в областта на регламентите и на възлагането на обществени поръчки. За нашия преговарящ екип това ще са основните точки. По въпроса за най-облагодетелстваните нации, смятаме, че е необходимо акумулирането на една критична маса и не трябва този статус да се предоставя на останалите членове на СТО. И накрая срокът от две години също е амбициозен, но има достатъчно политическа воля, особено с оглед на настоящата економическа криза. Така че споразумението в крайна сметка ще бъде от полза за всички. Смятам, че резолюцията съдържа всички останали важни точки от гледна точка на моята политическа група. Благодаря, Девид Марти. Съвсем накратко. Аз съм малко по-предпазлив, отколкото колегата. Мисля, че трябва да сме наясно, че определени обществени услуги не трябва да бъдат включвани в списъка. Второ, както вече казвах, смятам, че трябва да сме много внимателни и предпазливи, когато става дума за финансовите услуги, защото не става дума за либерализиране, а за гарантиране на това, че държавите да нямат, да не изгубят възможността си да регулират финансовите услуги. Има много сериозни рискови, свързани с финансовия сектор, затова бих бил по-предпазлив, когато става дума за финансовите услуги. Обаче, но има сфери, в които искам да съм по-амбициозен. Но доколкото разбирам, някои държави, членки, включително и Обединеното кралство, не иска да има свръхлиберализация в определени сектори. Но като цяло приветствам подход, възприятел в е, резолюцията го е. И аз ще опитам да бъда кратък. Вече обсъдихме някои аспекти. А, ние сме още по-предпазливи. И сме доста загрижени по отношение на преговорите. А, първо, предпочитам, не предпочитаме положителните списъци в сравнение с отрицателните, за разлика от другите колеги. Второ, ако преговорите трябва да са конструктивни, и да се постигне един многостранен режим, трябва да има много ясни социални стандарти и възможности за гъвкавост на, за доставчиците на комунални услуги. В този случай би било възможно преговорите да се започнат в рамките на СТО и да бъдат водени по конструктивен начин а, главата, свързана с а, работната сила, трябва да бъде изместена в фокуса на нашата дискусия. А, това са нашите забележки. Ако имам други, ще се включа в обсъждането по-нататък. Благодаря сега комисията отново. Дали бихте искали да се изкажете по повод на проекто текста на нашата резолюция. Благодаря ви, господин председател. Да, като цяло приветстваме текста, с който се запознахме. Приветстваме това, което чухме тук, тъй като то е важно за нашата економика и възможното въздействие на споразумението, което в момента е предмет на преговори в СТО. Радваме се, че Европейския парламент поема такава инициативна роля, ние също подкрепяме едно амбициозно споразумение, в което да бъдат застъпени нормите за обществените поръчки. А що се отнася до режим 4, то това, разбира се, тук трябва да сме много внимателни и предпазливи. А също така необходимо е да работим по едно бъдеще споразумение, което ще позволи многостранен подход към този сектор. Сектора на финансовите услуги и сектор, който се нарича режим 4. Крайният срок на измененията за резолюцията е 6 май, понеделник, в 6 часа сутринта. PM. We are a big, a bit... Uh, Извинете, 6 часа след обед. Нека да направим малко прекъсване, за да могат политическите групи да се прегрупират, да се подготвят за гласуването. И така обявява 5-минутно прекъсване на нашето заседание. Colleagues, showtime, folks. Уважаеми колеги, uh, are you ready? дали сте готови? Well, we'll start, we'll follow the... И така, продължаваме. от дневния ред. Първата точка е точка 21, доклада на Франк Пруст. А, amendment на... Изменение 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Uh, блок номер 1. Блок 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 4. За? Против? Въздържали се? Приема се. Amendment 27.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 Изменение едно, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 2, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 3, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 24. 24. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 25. За. Против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване. Гласуване по предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 за, 3 ма против, 2 въздържали се. Поздравления към господин Пруст. Сега нека да гласуваме по проекта на, проекта на законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с същия резултат. 22 за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравления за господин Проста. Какво е вашето предложение, господин докладчик, за следващите стъпки? Благодаря, господин председател. Аз а, искам да помоля комисията да ми даде правомощия да обсъждам в а, комисията, в, в, в триалога във връзка с, с максимално бързо постигане на споразумение за пленарното заседание през юли. Благодаря ви. И така има предложение за ускорено компромисно споразумение с съвета. Ще гласуваме за това. Тоест, да се работи с съвета и комисията с цел да се постигне съгласие на първо четене. И това ще бъде основа на мандата за екипа за преговорите. Екипът за преговори ще се състои от мен като председател, докладчик господин Прус, докладчиците в Сянка. Николо Риналди, Франциска Келер и uh, Пол Мърфи of the Greens, of the GUE. Okay. EFT. Let's vote. Е, е. Добре, нека да гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 25 са за, 4 против, няма въздържали се. И така ние сме гласували за това да се постигне съгласие на първо четене. Точка 22. Споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпрос, свързани с сигурността на веригата на доставки. Докладчика е господин Питър Штасни. Имаме само окончателно гласуване по предложението за резолюция. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се единодушно. Uh, Питер. Поздравления, Питер. Доста необичайно е. 23. 3A. Точка 23. Проект на въпроса за устен отговор във връзка с значително увеличаване на митата, наложени от Норвегия върху селско-стопански продукти. Кристофер Фелнер и аз от името на Инта сме автори на текста. Моля, гласовете. Имаме едно гласуване за приемане на този въпрос. Край на гласуването. Приема се 25 са за, 4 ма са против, 1 се е въздържал. Поздравления към моя съдокладчик. Къде е той? 23B. 23B. И втората част на точка 23. Ah, there it is. Uh, let's vote on the resolution itself. Um... И така, това е предложение за резолюция относно търговските отношения между Европейския съюз и Норвегия. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 14. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 15 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронна проверка по 15, така ли? Забравих ли 14? Не, нали гласувахме и по изменение 14? Искате да проверим изменение 14? Добре. Електронна проверка по изменение 14. Моля, гласувайте. Is Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение Агри 2. Добре, добре. Нека да проверим и изменени 15. Моля, гласувайте по електронен път. 15. 15. В момента проверявам по електронен път. Изменение 15. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, Агали 2. Две части. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 6, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 7, за, против, въздържали се, Нека да проверим по електронен път. Изменение 7, моля гласовете. And the vote is... Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 2, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Adopted by 24 votes, 5 against. И така приема се 24 са за, 5 са против, няма въздържали се. Поздравления към господин Фелнер. Извинете, 25 души са гласували за, защото господин Залевски не можа да гласува със своята карта. Така, 25 души са гласували за и 5 са гласували против. Сега. Item 24. Точка 24. Възстановяване на достъпа на Мянма Бирба до общите митнически преференции. Приемане на предложение за резолюция. Trade preferences of the Union of which it, has, it had been deprived a number of years ago. Бюро през няколко години беше лишено от този достъп поради принудителен труд. И така има предложение да се възстанови достъпа на Мянма до общите митнически преференции. Компромисно изменение едно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Parts. First part in favor. Първа част, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част, кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 28, кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Компромис 2, кой за? Против, въздържали се. Приема се. 31 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 32 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 1. 32 иска да проверим. Добре, нека да проверим. Моля, гласовете по електронен път. Vote is open. And the vote is... Uh... Край на гласуването. Приема се. Устно изменение едно. Има ли възражение? Няма възражение. Тогава гласуваме. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, нека да правим по електронен път. Устно изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Номер 6. Кой е против? А, извинете, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Не съм сигурен. Нека да проверим по електронен път. 41. Моля, гласувайте. Open. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 43, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим по електронен път. 43. Моля гласувайте. What is open? Vote is close. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, we have checked what... Проверихме 43, нали е така? 44 сега, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 44. Моля, гласувайте. What is closed? Край на гласуването. Отхвърля се. 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение 2. Има ли възражения? Не. Тогава гласуваме кой е за? Против? Въздържали се? Не съм сигурен. Нека да проверим по електронен път. Устно изменение 2. Моля гласовите. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 53 и 54 идентични. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? А либералите как гласуваха? Нека да проверим. И изменени 53 54. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се, така ли? Добре, проверяваме. Компромис 9. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 57. Кой е за?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 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12. Кой е за? Против. Очаквам ЕНП да гласуват въздържали се, отхвърля се. 12. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Моля. Аз съм абсолютно сигурен, че беше отхвърлено. Нека да гласувам по електронен път по изменени 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един социалист повече. Кой ще се оттегли? Не, не, само един, само един. <laughs> Well, by definition there are never... да, по дефиниция, разбира се, никога не са в повече гласовете на социалистите. Добре, край на гласуването. Отхвърля се. Пол. Беше прекалено много. 16 кой е за? Против, въздържали се, приема 17 и 18. 16 иска да проверим. Добре. Моля, гласувайте по електронен път. Склост. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-18. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Едно. За? Против? Въздържали се? Приема се. Две. Кой е за? Добре. Проверяваме изменение едно. Моля, гласувайте по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Номер две, Кой е за? Кой е за? Две, Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Номер 2. Нека да повторим гласуването, но не. Нека по електронен път, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Номер три. I want your arms raised. Number three. Моля, вдигате ръка убедително. Три за против. Въздържали се, приема се. Четири кой е за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. What is closed? And the... Край на гласуването. Единодушно. Поздравления. Много добре. We move to... преминаваме към познайте какво. Точка 25. Uh, let's start by amendment Нека да започнем с изменение 43. Моля, вдигайте ясно ръце. Особено координаторите, моля. Изменение 43 за. Против въздържали се, приема се. 44 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 4 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 5 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 60 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 64-то изменение. Гласувайте сега. 64.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 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за. Let's uh, check seven... Нека да проверим електронно 79. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 6 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за,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 Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 7 за. Против. Въздържали се. Не съм сигурен, нека да гласуваме електронно компромисно изменение 7. Ако не дигате ясно ръце, трябва да гласуваме по електронен път. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 100. Гласуваме изменение 106. За, против, въздържали се, отхвърля се. 106. Гласуваме електронно изменение 106. Гласувайте сега. Край на гласуването. Е, Отхвърля се. Нека да гласуваме още веднъж, въпреки че прочетох, че е отхвърлено. Не на моя екран го видях. Още веднъж гласуваме. Гласувайте сега. Още два гласа липсват. Край на гласуването. Отхвърля се. 107. Гласуваме изменени 107. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме електронно изменение 107. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Um, amendments.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 Гласуваме компромисно предложение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Next will be... Сега гласуваме 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега скачаме на изменение 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въз... Не съм сигурен Нека да гласуваме компромисно предложение 10. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Приема се единодушно. I'm very happy. Много се радвам. Изменение 125. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Имко 14 за, против въздържали се, приема се. Имко 15, извинете 16. Имко 16 гласуваме сега за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 129. Десърне, Сейфи и Бера. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме електронно за 129, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. То 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 139 за. Против? Нека да гласуваме електронно. 139. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Let's move forward to a uh, compromise amendment number. Гласуваме компромисно изменение 13 за, против. Въздържали се, приема се. Компромисно предложение 14 за, против. Въздържали се, приема се.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 Сега преминаваме към 151 за против въздържали се отхвърля се. Leaping forward almost one page to... Сега преминаваме към 152. 150 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Залевски помоли да гласуваме електронно за неговото изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването. Съжалявам, отхвърля се. 163. За, против, въздържали се, отхвърля се. 164. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 15. За, против, въздържали се, от... приема се. 165. За, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за Левски. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверяваме ли? Не. 169 за. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 16 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175, само втората част, защото първата част отпада. Гласуваме втората част на изменени 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нви 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 17 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към имко 22. Няколко реда по-надолу. Имко 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 18 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 компромисно изменение номер едно. Гласуваме сега за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за,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 Кое искате, 30 или 31 да гласуваме? Добре, нека да проверим, да гласуваме електронно за изменени 30 на Мърфи. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Изменението на господин Стърди. Гласувайте сега.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 Сега преминаваме към изменение номер едно в списъка. Изменение едно на госпожа Шаке. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение две За. Да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 Гласуваме по целия документ. Гласуваме електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. 23 за, 5 против, Един глас въздържал се. Не е лошо. Um, 36. 36. Две минути ви давам, за да се възстанови реда и тишината в залата. Yes. Уважаеми колеги, моля да преминем и да си довършим работата си. Моля, спрете личните разговори, седнете по местата си. Трябва да приключим с дневния ред. И така. Точка 26. споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан по отношение на двустранната търговия и а, текстилни изделия. Приехме междинен доклад. забавихме процедурата за съгласие с да и не. И сега трябва да оценим. А, какво се случи от времето след като приехме домаш, междинния доклад? Жорж Куташ има думата. Той е докладчик. Благодаря, господин председател. Позволете ми да опиша съвсем накратко историята на този доклад. Вероятно всички колеги си спомнят, че през декември 2011 година Имаше широко мнозинство и консенсус в парламента в подкрепа на този междинен доклад. Ще се върнем на това. Решихме да не даваме съгласие, тъй като бяхме загрижени за принудителния детски труд. И има редица препоръки, които ще напомня и искам да помолим комисията и съвета да упражнят натиск на Узбекистан да прекрати детския труд и да подпише а, е, препоръката на МОД. Също така механизма за стабилност а, е, да се вземе предвид е, с цел премахването на детски труд. Предложихме помощ за сел, реформата в селските региони в Узбекистан и последната добра препоръка беше да се започне проучване за временно но от тегляне, отменяне на преференциите. Много съжалявам, че за съжаление посланника на тази страна не дойде, но трябва да кажа, че проведох неофициална среща с него. Той се опита да ми поясне, да си поясни, че той работи много а, в тясно сътрудничество с а, МОД и той ми поясни, че има доклад от страна на ЮНИЦЕФ, на УНИЦЕФ а, от а, предишното събиране на реколтата и че този доклад е много положителен за тях. За съжаление, каква е сега реалната ситуация с, с сътрудничеството с МОД? Може би ще вие ще потвърдите това. Искам да помоля председателя и нашата комисия да напише писмо до УНИЦЕФ в Брюксел, за да се види този доклад във връзка с събирането на реколтата в 2012 година, защото е важно наистина да се види дали те наистина са наблюдавали а, известно подобрение. Въпреки това, искам да помоля а, представители на Европейската комисия и да им задам един въпрос само. Искам да запитам колко осъждани от страна на а, МОД са необходими, за да се започне а, за да се започне процедура за отегляне на специалните преференции. Така, уважаеми колеги, ако очевидно, че трябва да намерим решение. Ако тази година Узбекистан не приеме а, мисия за мониторинг от страна на МОД. Ние не можем да продължим да чакаме. Искаме да решим дали да дадем съгласие или не. Но нека да видим какво е становището на МОД, на комисията и естествено моите докладчици в Сянка. На мен ще ми бъде интересно да чуя какво предлагат те. Благодаря. Председателят поканихме представител на МОД, госпожа Деба Рикишес, да представи становището си за това, което става в Узбекистан. Къде сте? Вие заповядайте, имате думата и ви благодаря, че поехте нашата покана. Благодаря, господин председател, за мен е удоволствие да бъда тук, да продължа размяната на информация за въпроси, свързани с трудовата заетост в Узбекистан. МОД дълбоко оцени възможността да си сътрудничи с различни европейски институции, за установяване на добри условия на живот в целия свят. За тези от вас, които не знаят, искам да подам малко основна информация за това какво казват надзорните органи на МОД във връзка с конвенциите за принудителен и детски труд. Органите на комисията експерти по прилагането на конвенции се заседава всеки, всеки, всяка година през декември. Това е независим орган от юристи предимно. Имаме и още един орган, съставен от представители на работници, работодатели и правителства. Това е тристранен орган. Той не е независим, но двата органа взаимно наблюдават прилагането на конвенцията на МОД. И съвсем накратко, експертните експертната комисия е направила наблюдение през декември 2009, 2010 и 2011 година за прилагането на детски труд. В резултат на тези наблюдения Тристранната комисия на заседанията си през юни 2010 2011 година поисках от Узбекистан да приеме наблюдателна мисия на високо равнище за приемането за събирането на реколтата през 2012 година и да се възползват от техническа помощ от страна на МОД под формата на нова техническа мисия. През декември 2011 година независимия орган на експертите поиска от Узбекистан да се възползва от техническата помощ, предложена от МОД. Това е, е резюме на това какво се случи. Е, след е, декември 2011 година какво се случи? Имаше индикации в началото на 2012 година, че те може да приемат мисия. Беше изпратена покана а, на Узбек узбекското правителство, правителството на Узбекистан през март да присъства на една конференция. На този етап трябва да кажа, че доколкото знаем, Европейската комисия изигра важна роля, насърчавайки правителството да приеме техническата мисия на МОД в Ташкент. Тази мисия се проведе през май 2012 година и МОД изразява благодарност на комисията за нейната помощ. И така, техническата мисия се състоеше от един представител на МОД, представител на Европейската комисия, представители на различните министерства, социалните партньори. Имаше еднодневна среща с различни министерства, представители на социалните партньори. По време на тези срещи служителите от Министерството на труда и от Националния център по правата на човека запазиха резервата си по отношение на мисия на високо равнище от страна на а, МОД. През май 2012 година обаче правителството се съгласи с техническа мисия, която според тях ще бъде по-полезна и ще позволи на държавата да реши проблемите си, свързани с изпълнение на конвенцията. След май имаше конференция през юни 2012 година, където не бяха обсъждани отделни случаи, но се проведоха задълбочени дискусии пет пъти с узбекската делегация и тя многократно поиска техническа помощ, информационни кампании, коментари от страна на МОД по проекто законодателство и така нататък. Предвиждаше се помощ и мониторинг и проследяване на събирането на памука през сесента на 2012 година. Узбекската страна беше склонна да приеме е, по-низко ниво техническа мисия, която да направи и съответното наблюдаване. На комисията каза, че ще се свърже с МОД през лятото на 2012 година. И така през лятото на 2012 година на 6 15 юли узбекската страна изпрати вербална нота, изразяваща готовността си за техническа мисия, включително проверки, кръгли маси, изграждане на капацитет, научни изследвания, кампания за информираност. Това беше на 6 юли. И трябва да кажа, че миналото лято нищо не, не се получи от правителството, нито покана за мисия на наблюдатели, нито мисия за техническа помощ. Пролета на 2013 година обаче се проведоха общи дискусии с правителството и те продължават за това какво може да се направи по-нататък. И така сега по-конкретно какви са най-последните коментари на независимия орган през е, декември 2011 година. Имаше а, е, коментари, получени от Международната конференция, а, конфедерация, извинете, на правсъюзите, да се забрани използването на принудителен и детски труд а, за събирането на памук. Регистрирано е във всички райони на страната използване на деца и юноши условията са по-лоши за ученици на възраст над 16 години, деца, правителството изпрати уверения, че са премахнати случаите на детски труд, както мерките за предотвратяване на тази практика. Експертната комисия обаче установи, че макар, че някои източници твърдят, че може да има намаляване на броя на децата с минимална възраст под 15, но децата между 16 и 18 години продължават да бъдат принудени да работят в учебно време и всички лица под 18 годишна възраст трябва да бъдат обект на законодателството и настояхме за тристранна мисия наблюдатели, която да бъде също така и мисия, която да предоставя техническа помощ. Всичко това е в конвенция, в контекста на конвенция 105 за предотвратяването на принудителен труд. Комисията реагира на отправените обвинения и отново каза, настоя да се спаза конвенцията източниците показаха, че има а, принуда за голям брой малолетни, които да работят а, по събирането на реколтата и се предвиди проверка също така за а, премахването на практика на използването на служители в събирането на реколтата. Това бяха в общи линии точките, свързани с прилагането от страна на Узбекистан на Конвенцията за принудителен труд. Председателя, благодаря. Ние поканихме и посланника на Узбекистан в Брюксел, но той реши да не дойде и да участва в дебата, тъй като аз не, мож, не, не можех да му кажа, че няма да му бъдат зададени въпроси. Той обаче ми изпрати своето изказване, което аз съм раздал. То е придружено от три или четири документи. Всички са на ваше разположение. Аз помолих да бъдат раздадени на всички. И така, че няма нужда да се представя тук устно. Поканих и представители на УНИЦЕФ в последния момент по предложение на докладчика. За съжаление обаче те не можаха да реагират положително на нашето предложение поради краткото предложение. И сега да видим как комисията вижда комисията. Вие ли ще се изкажете? Добър ден, господин председател. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Преди да премина към неизбежната тема детски труд и възможно принудителен детски труд, искам да кажа официално, че става дума за изменение на споразумението за партньорство и сътрудничество и включва на един текст по технически въпрос, по който беше постигнато съгласие през 2009 година от Европейския съюз и Узбекистан. И сектора на памука беше единствения сектор, който беше изключен от обхвата на споразумението за партньорство и сътрудничество. И текстът на този протокол беше да се улесни износа на Европейския съюз на а, дрехи и, и шивашки изделия, както и текстил. Ние сме убедени, че отхвърлянето от страна на парламента на протокола за текстила и шивашките изделия няма да подпомогне да се преодолее проблема с използването на детски труд при събирането на памук в Узбекистан. Независимо от това, разбирам, че дебатът днес се средоточава върху сега обсъждания проблем, а именно детския труд е и принудителния детски труд. Благодаря на представителката на МОД за информацията, която ни предостави Европейския съюз. Е изпълнен с решимост да насърчава дейността на Узбекистан по провеждане на реформи, насочени към подобряването на економиката и ситуацията на гражданите в страната. Въпросът с детския труд – при събирането на памук остава един от най-важните въпроси при контакти на Европейски съюз и Узбекистан. Поставяме този въпрос на всички наши срещи с Узбекистан, включително и на най-високо ниво в контекста на общия политически диалог, диалог за човешките права и диалога по търговските въпроси. Искам да бъдат решени първопричините, които предизвикват използване на детски труд, защото това е единствен начин да се реши този проблем. Това е свързано и с дейността за намаляване на бедността, а също така с дейността по подобряване на управлението, включително и на местно ниво. Смятаме, че когато се подобри събирането на памук чрез включително и диверсифицирането на селскостопанската дейност и държавата да престане да разчита на памука като монокултура. Това ще намали стимули за използване на детския труд и ще създаде стимули за износ на повече продукти, а не само на памук. Съгласен съм с госпожа Билкеш от МОТА, че отрешаващо значение е и сътрудничеството между МОД и Узбекистан, изближаването на позициите между Узбекистан и МОД с цел пълноценно изпълнение на ратифицираните конвенции. Принудителният труд и детският труд в Узбекистан остават проблем, но има някои, подчертавам, някои промени към по-добро. И международните организации, които имат свое представителство в Узбекистан, посочват, че постоянно се наблюдава намаляване на, използвани, на използването на деца под 15 годишна възраст при събирането на памук. Ние, разбира се, приветстваме това Узбекистан да започне пълноценно да изпълнява конвенцията на МОД. Също така посолствата и международни организации – и техните мисии не могат да заместят наблюдението на събирането на памук от страна на МОД, тъй като МОД е компетентната организация. Европейската комисия е готова да изпълнява своите функции и да проверява дали и как се постига напредък. Трябва да средоточим нашите усилия върху благоприятните възможности, които ни предоставя ситуацията, най-вече провеждан след по-малко от два месеца на международна конференция по въпросите на условия на труда. Надяваме се, че конференцията ще продължи с това, което беше започнато на конференцията през 2010 година. Комисията приветства дейността на МОД по изграждане на капацитет и всичките усилия насочени по сближаване позициите на Узбекистан и МОД. Ако ми позволите, господин председател, господин Кюташ ми зададе въпрос и бих искал да дам отговор. Въпрос беше колко са докладите и дали ще преминем към санкции. Като цяло, Европейската комисия не е за подход основан върху санкции, ние разчитаме на сътрудничеството на прозрачността и диалога като по-ефективни инструменти за постигане на нашите цели. В съответствие с разпоредбите на сегашния регламент за общата система за преференции, всички санкции, включително и отегляне на общата система за преференции, трябва да бъдат предмет на задълбочена проверка и конференцията на МОТ миналата година не посочи, че има нарушения от която е било страна, включително с Пакистан. Европейската комисия поиска, както знаете, Узбекистан да предостави необходимите доклади на правителството на конференцията през юни. Това означава, че на конференцията на МОЩ ще се обсъжда доклада на Узбекистан ще бъдат направени съответните заключения. Разбира се, тези заключения ще бъдат задълбочено изследвани от Европейската комисия. Ако органите за наблюдение на МОД стигнат до извода, че е имало системни сериозни нарушения на конвенциите и принципите на МОД, то Европейската комисия ще действа в съответствие с законодателство. Така че ние внимателно е, следим обсъжданията е, в контекста на МОД, е, включително и конференцията, която предстои и приветстваме интензифицирането на сътрудничеството между МОД и Узбекистан с цел да се преодолее веднъж за винаги проблема с принудителния детски труд. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Докладчиците в сянка, НФП, господин Каспари, заповядайте. Уважаеми господин председател, мисля, че е много добре че обсъждаме още веднъж след една година отново тази тема. За да кажа още в самото начало, детският труд и принудителният труд е неприемлив не само в Узбекистан, но и където и да било другаде по света. И за това бих се радвал а, дори след отказа на посланика на Узбекистан да не прекъсваме контакта с него и опитите да разговаряме, защото а, мисля, че можем да го поканим в групата за наблюдение на Централна Азия. Това може да бъде една стъпка от наша страна и можем да изясним, че държим на това да можем да разговаряме с него в тази комисия. Благодаря за презентацията на МОД. За съжаление нямаме представител на УНИЦЕФ. Би било много хубаво още преди лятото да разговаряме по този въпрос. Вие обърнахте внимание на конференцията, на предстоящите събития през юни и би било добре да разговаряме с представители на МОТ и с Уницев и да поканим узбекския а, посланник а, на нашето юнско заседание. Намираме се пред един вид дилема. Когато говорим за държави с сходни предпоставки, трябва да следваме един и същи път. Проблема с детския труд не е само проблем в Узбекистан и в редица други държави. И трябва да внимаваме едни и същи условия да получават едно и също отношение от наша страна а, когато се а, си спомним за десетките хиляди а, хора, които биват експлуатирани в а, лагерите в Лаогай в а, Китай, мисля, че ако сме самокритични, би трябвало да изразяваме същото критично отношение към Китай, както днес го правим към Узбекистан. А, МОД справо се оплаква, че има проблеми с изпълнението на подписаните от Узбекистан конвенции. Но, пак казвам, има много други държави, които не са подписали тези конвенции. Това не означава, че тези проблеми не съществуват там. И затова бих искал всички тези въпроси да обсъдим през юли месец, за да помислим заедно как да подходим общо към проблеми от този характер. И не бива подхода ни към Узбекистан да се различава от подхода ни към други държави. Не става въпрос кой е правилният и кой е погрешният подход. Просто би трябвало да внимаваме нашите действия, нашите реакции да бъдат съгласувани последователни, за да запазим доверието към нас. И разбира се, докладчика ще отговори на новите предложения. Не виждам защо да не поканим посланника на заседание на групата по отношенията с Централна Азия. Господин Казак има думата. От заповядайте. Благодаря, господин председател. В отсъствието на нашия докладчик в Сянка бих желал да изразя да, нашата принципна позиция във връзка с, с принудителния детски труд. И слушах с много голямо внимание информацията, която ни беше предоставена от е, моти от комисията и виждам, че някои от проблемите продължават да съществуват, макар че след е, информацията, която получихме, са направени известни усилия, им известен напредък в тази сфера, така че позицията всъщност е малко по-предпазлива отколкото преди. Но нашата позиция, че макар да има известен напредък от страна на ам, узбекското правителство, а, все още има данни за принудителен труд в голям мащаб и смятаме, че парламента трябва да бъде критичен. И аз поделям тук с становището на колегата Даниел за други страни в света, в които има и други проблеми и също така трябва да се отчете и критиката по отношение на други държави, които нарушават основни права на човека и трябва да следим с много голямо внимание и ние, и комисията, и нашия докладчик, всичко, което става в тази държава, за да може да се постави акцента върху нашата загриженост за използването на принудителен детски труд в тази страна. И аз се питам защо в защо посланника на Азбекистан Узбекистан не се възползва от възможността да дойде тук, да се изкаже, да представи позицията си, да зададе, да отговори на въпросите. Ние сме абсолютно добронамерени. Е, тук, ние сме парламентаристи и бихме желали да зададем въпроси, за да получим задълбочена представа за ситуацията на място. Благодаря ви. Е, Пол Марфи. Господин Марфи, благодаря. Благодаря на докладчика и на всички изказали се. Мисля, че е ясно защо обсъждаме този въпрос? Защото има широко разпространено използване на принудителен детски труд и също така говорим за обхвата на споразумение за партньорство и сътрудничество, така че този обхват да бъде разширен да обхваща текстилните изделия. Ние смятаме, че е изключително показателно, че посланникът отказа да присъства на това заседание. Това не е сериозен подход към парламента. Посланникът изпрати съобщение по електронната почта до всички нас, поне до мен. Изпрати съобщение и това съобщение гласи, е, че Узбекистан е суверенна държава и посланникът на Узбекистан не е длъжен да се отчита пред Европейския парламент. Това не е сериозен подход към диалога с парламента, когато става дума за важни проблеми. Така че аз приветствам идеята посланника да бъде поканен на заседание на групата за отношение с Централната Азия, но не да ни каже само за това, какво той смята за необходимо да каже за ситуацията в Узбекистан, без да участва в обсъждане, без да отговаря нашите въпроси. Нашата позиция е ясна. Точка 2 от междиния доклад стига до заключението, че парламентът ще обмисли даване съгласие само ако наблюдатели на Европейския парламент получат достъп до съответните територии в Узбекистан с цел да извършват наблюдение и да могат да се уверят, че има процес за изкореняване на практиката на използване на детски труд и принудителен детски труд. Но, както виждаме, включително докладите на МОД, ситуацията е такава, че не се наблюдават реформи. Да, ние трябва да поддържим диалог с ЮНИЦЕФ и трябва също така да знаем какво смята ЮНИЦЕФ, защото не вярвам, че ЮНИЦЕФ смята, че всичко е добре, защото докладът на МОД е твърде различен от една розова картина, затова трябва да водим диалоги с ЮНИЦЕФ и затова призовава за това да се изпрати тристранна мисия на високо ниво, за да може да наблюдаваме на място какво се случва и ако стигнем до положителни заключения, разбира се, ние ще дадем съгласие за сключването на това споразумение. Въпросът е само как да упражним повече натиск, например, чрез използване механизма за обща система за преференции трябва да се постараем да упражним повече натиск върху компетентните органи в Узбекистан, що се отнася до този проблем. Благодаря ви сега Дейвид Мартин от Социалистите и Демократите. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да поздравя нашия колега Джорджа за балансирания подход към този проблем. Взимам думата обаче, защото Питър Томсън и Даниел Канс Каспари казаха нещо важно. Първият колега каза, че не е вярва в санкциите, а Даниел каза, че трябва да имаме еднакъв подход към Узбекистан, към Китай, защото трябва да има последователен подход към други държави. Ние имаме такъв подход и той не е основан върху санкции. Никога не съм бил за санкции, когато става дума за търговията. Но винаги съм бил за това да се дават преференции при търговските отношения и даването или отеглянето на тези преференции и трябва също да се оттеглят тези преференции. Обаче Китай не се ползва с никакви преференции и Узбекистан също така не се ползва с такива преференции и в момента се говори за разширяването на обхвата на споразумение за партньорство и сътрудничество. Виждам също така разликата между Бирма и Узбекистан. Например, видяхме, че МОД стига до някои положителни заключения и затова ние много бързо гласуваме за възстановяването на достъпа на Бирма до системата за общи преференции. Ако Узбекистан не сътрудничат по време на конференцията през юни, то трябва автоматично да отеглим сега действаща система за общи преференции, която се прилага към Узбекистан. Например, така постъпихме и спрямо Шри-Ланка поради отказ от сътрудничество. Не виждам защо трябва да правим разлика между Узбекистан и Шри-Ланка. Не става дума за непоследователност, не става дума за санкции. Но ако някой получава някакви придобивки, преференции при определени условия и след това тези условия не се изпълняват, то съответните преференции се оттеглят. Да, благодаря ви. Джош. Благодаря ви, господин председател. Първо благодаря на всички колеги, които се изказаха. Трябва да кажа, че съм абсолютно съгласен с казаното Даниел от господин Казак за това, че трябва да сме последователни и да прилагаме един същ стандарт към всички, но за съжаление сега в момента ние обсъждаме ситуация в Узбекистан и трябва да вземем решение по ситуация в Узбекистан, но изцяло ви подкрепям, че наистина за ситуацията във всички страни трябва да прилагаме едни и същи критерии. Както каза господин Каспари, аз също съм за диалога. Но вие виждате, ние провеждаме трето заседание по тази тема и за съжаление, посланникът не е тук. Вчера, когато чух, че посланникът няма да приеме нашите въпроси, няма да отговори на тях. Аз казах, нека да го поканим. Той трябва по някакъв начин да реагира, защото той може само да излезе декларация, но все пак е нещо. Е, мисля, че в бъдеще, когато каним някого да не поставяме условия, защото вие разбирате, че много трудно да се намери решение. Затова нека само да поканим посланника, нека той дойде и тогава аз мисля, че той просто ще трябва да отговаря на това, което чуе. Сега към господин Томсън. Мисля си, че Дейвид много добре обясни каква е разликата между търговските преференции. Аз също така съм се срещал с представителите на текстилния сектор и трябва да ви кажа, че те са за това да се прилага тази процедура към Узбекистан. Така че, както виждате, отраслата е на наша страна. И нака искам да ви помоля, и то много настойчиво, защото ви отговорихте на някои от моите въпроси, но ако тази година МОД излезе с препоръка дали комисията ще започне с, с системата общи преференции. Това е въпросът ми и към вас. Как смятате? Какъв, каква е възможността тази година да има мисия на МОД? Благодаря още веднъж. И последните бележки. Имаме гост, госпожа Чекеш от МОТА. Дали искате да се изкажете? Моля, накратко се изкажете. Да, благодаря, господин председател. Като цяло съм съгласна с всички изказали се. Що се отнася до въпроса за това дали правителството ще се съгласи да бъде посетен Узбекистан от мисия от технически експерти или да приеме техническа помощ, трябва да кажа, че не знам, не мога да кажа какво ще каже правителството. Знам, че социалните партньори, включително и работодателите, обмислят това да бъдат предприяти определени стъпки, ако няма положителна реакция. Не знам дали обаче те ще изпълнят това свое намерение. На този етап ще кажа, че може би Европейската комисия би могла да насърчи правителството да реагира по положителен начин в светлината на предстоящата през юни конференция и това би могло да упражни положителен натиск, за да бъде през май допусната мисия на МОД до Узбекистан. Господин Томсън, има въпрос към вас, защото го правилно съм ви разбрал. Европейската комисия смята, че трябва да има допълнителни преференции към една страна, която не просто не отговаря на необходимите изисквания, но дори не си сътруднича с МОД. Дали това наистина е позицията на Европейската комисия? Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се днес. Благодаря и за въпросите. Мисля, че първото, което трябва да кажа в отговор към госпожа Ришикеш, ние правим всичко, което по силите ни е да насърчим нашите партньори в Узбекистан да извършват сътрудничество с МОД и ще продължим да правим това. Мисля си, че ясно го казах това и в моето уводно слово. Второ, радвам се, че господин Каспари постави въпроса за дискриминацията. Смятам, че това е важен аспект. Мисля си, че е важно също да се знае кога правим разграничаване и това е свързано с казаното до господин Мартин. Да слагаме Шри-Ланка и нашите приятели Узбекистан в един кюб, ако така да се каже, не е правилно, защото Шри-Ланка ползва съвсем различни преференции. Т.е. това са две абсолютно различни ситуации. Ние прилагаме абсолютно различни а, преференции. Например, ние прилагаме преференции към Конго и много друго страни, в които има проблеми. Светът не е идеален. Разбира се, добре би било той да е по-добър. Така че за нас критериите не са достигнати, не сме получили до този момент официален доклад на наблюдаваща органи. когато получим такъв доклад, тогава комисията ще вземе решение в съответствие с законодателството. Междувременно продължавам да смятам, че най-важното за нас е да продължим сътрудничеството и да насърчаваме нашите приятели от Узбекистан да направят всичко възможно, за да изградят повече доверие с МОД, защото очевидно има проблем с липста на доверие в момента. Узбекистан, ската страна, смята, че МОД несправедливо ги обвинява или неоснователно ги обвинява, но те няма доверие към МОД. Това обаче не означава, че ние нямаме доверие към МОД. Ние имаме доверие към МОД, затова ние ще направим всичко възможно, за да се постигне сближаване между Узбекистан и МОД. И тук ще спра. Благодаря, господин Кутеш. Искате ли да направите заключителни бележки? Не. Добре. Тогава ще очаквам вашите предложения за по-нататъчни инициативи. Благодаря на госпожа Ричикеш. Благодаря и на Питър. Точка 27. Преговори за сключване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тайланд, както знаете, Комисията не отдавна а, оповести започването на преговори с, с Тайланд. Сред нас, моля за вашето внимание, ако обичате, сред нас е делегация на парламентарната комисия по економическо развитие на Тайланд. Позволете ми да приветствам нашите гости и да им кажа, че това е наистина много навременен момент да се посети Европейския парламент поради новостите в отношенията между Европейския съюз и вашата страна? Позволете ми да дам думата, без да се бавим, на председателя на Комисията за по економическото развитие на Тайландския парламент, господин Рунг Сан. Къде сте вие?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

Um, um, Днес членовете на комисията включват както депутати от управляващата и от опозиционната партия. Нашата комисия работи по общи економически въпроси. Ние сме много заинтересовани от преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тайланд. um, back in Thailand um, we have в Тайланд се срещнахме с различни групи по интереси, проведохме подробни обсъждания и а, включихме становищата на различните групи по интереси и бихме желали днес да ви представим тяхното послание.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 включване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тайланд. И двете страни са съгласни, че преговорите трябва да започнат максимално бързо и по време на преговорите се очаква да се включат редица въпроси, търговия с услуги, с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 кажем нещо за преговорите в миналото, преговорите между Европейския съюз и Южна Корея и някои други е, азиатски държави, включително и Индия. Това споразумение за свободна търговия включва клаузи, свързани с интелектуалната собственост, по-специално ТРИПС плюс. Е, Европейски съюз се опитва да настоява за разпоредбите с, с е, които са прияти при изходни е, преговори с други партньори и по-специално 3 Плюс и това, което е валидно за защитата на инвестициите, защитата на инвестициите между инвеститорите и а, държавата. Това дава възможност на чужди компании да заведат дело срещу правителството. Правителството ще приложи закон, който ще повлияе върху ползите при инвестициите на такива чужди. А, тук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

Опасяваме се, че подобни разпоредби или поети ангажименти биха могли да бъдат заплаха за достъпа до лекарства на държави като Тайланд и могат да попречат на правителството да въведе държавна политика в интерес на обществеността. Отбелязваме също така, че разпоредбите на документи като ТРИПС плюс ще нарушат конкуренцията трябва да се предвиди разумна цена за достъп на населението до медикаменти. И също така разпоредбите свързани с интелектуалната собственост, ТРИПС плюс защитата на инвестициите може да попречи на развиващите се страни да използват гъвкавостта, която ТРИПС дава и ще предотврати възможността правителството да предоставя необходимите лекарства на хората.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 Um, we that, um... Опасяваме се също така от, от това, че Европейски съюз може да продължава да настоява на ТРИПС плюс, което означава, че Европейския съюз може да направи нещо, което да не съответства на а, за неговите а, ангажименти и да противоречи на декларацията ТРИПС. А, това е важно за защита на общественото здраве и е по-важно, отколкото а, правата за интелектуалната собственост. А,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

споразумението за а споразумението АКТА миналата година, през юли 2012 година. Все още сме разтревожени, че подобни мерки, като например мерки а, по границите, които са предписани според акта, биха могли да бъдат включени в споразумението за свободна търговия, което ще се договаря между Европейски съюз и Тайланд, тъй като Европейския съюз е договорил сходни разпоредби с Индия и тези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 първо бихме желали да помолим Европейския съюз да продължава да подкрепя развитието на общественото здравеопазване в развиващите се страни. Също така бихме желали да призовем Европейската комисия да зачита резолюцията на Европейския парламент и да не прави нищо, което би противоречило на би била в противоречие с резолюцията с свръхзащита на правата за интелектуалната собственост, по-специално защита и а, удължаване на валидността на проекти, защото тази мярка би била против би противоречила на правата на пациентите за достъп до лекарства, а пациентите в развиващите се страни трябва да имат право на достъп до ефтини лекарства. Искаме да помолим вашия парламент да подкрепи преговорите, които ще дадат възможност на тайландския парламент да приеме мерки в подкрепа на общественото здравеопазване. На второ място бихме желали да помолим Европейския съюз да напринуждава Тайланд да приеме а, механизъм за уреждане на спорове, който а, позволява предприемането на технически действия срещу държавата в сферата на публичните инвестиции, мерки свързани с околната среда, общественото здраве и инфраструктурата. Благодаря. Председателя, благодаря ви много, колеги от парламента на Тайланд. Сега искам да дам думата на нашия постоянен докладчик за Азиатския регион, господин Франк Пруст от е, НП. Е той обаче трябваше да напусне, тъй като има други ангажименти, но а, е оставил изказването си и аз ще го прочета от негово име. Той е на френски. Уважаеми колеги, бих желал също така да ви приветствам най-сърдечно, уважаеми тайландски колеги. Няколко седмици а, а, аз за мен ще бъде много голямо удоволствие а, да ви кажа, а, че ние наистина а, ценим много значението, което вие въпрос на председателя а, дали чете бързо, чете бързо. Аз всъщност мога да преведа това, което казвате и на английски. Бих желал също така да ви приветствам тук представителите на Тайландския парламент няколко, пред няколко седмици след началото на преговорите. Аз наистина ценя вашето присъствие тук, тъй като това изпраща много силен сигнал за значението, което вие придавате на това споразумение за свободна търговия. Аз наистина съм много удовлетворен че парламентаристи очаква, участват и оценяват това споразумение. Надявам се, че ще имаме възможност да си сътрудничим в цялата процедура на преговорите. Мисля, че е, включването на парламентаристи в е, споразумение за свободна търговия е много важно и това е доказателство за това, че успехът зависи от нашето участие в преговорите. Това споразумение има за цел е, да започнат реформи в Тайланд. Именно за това вашето присъствие и вашите усилия за преговорите са толкова важни. Ние не можем да си позволим да спираме напредъка на преговорите, защото все още не са прияти необходимите реформи. Това е една ситуация, за която ние наистина съжаляваме. Нашата цел е да избягваме подобни ситуации на блокиране на преговорите. Аз мисля, че е важно вие да се ангажирате много силно с тези реформи. Тайланд е четвъртия а четвъртата страна в АСЕАН, с която сме почнали преговори и ние наистина се радваме много за това. Аз няма да се впускам в подробности, които ви даде председателя, т.е. аз. Лично а, аз мога да кажа, че в продължение на редица години аз работя за засилването и укрепването на нашите отношения. Всъщност, ние бихме могли да а, си сътрудничим и да се допълваме взаимно, за да може а, споразумение за свободна търговия да бъде много ефикасно за всички нас. Накрая искам да кажа едно. Нека да се хванем здраво за работа. Зная, че може да постигнем амбициозно споразумение не само по не само за премахването на тарифи, за либерализиране на търговията с, стоки, но и в борбата с, с, срещу нетарифните бариери, както вие сам подчертахте, господин Сан. Ние имаме известни преотоснения, например, във връзка с правата за интелектуална собственост. Обеден съм обаче, че когато има силна воля, може да се намери начин, ако амбициоз... амбициите ни са искрени, ще имаме възможност да преодолеем трудностите без без особени трудности правата за интелектуална собственост и правилата за происход, географското обозначение, риболова. Това са деликатни и чувствителни сфери и е наш дълг да започнем диалог и на парламентарно равнище, за да можем да намерим начин – да а, постигнем решаване на всички проблеми. Следователно, можем да продължим в истински дух на взаимна изгода. Освен това, Европейския съюз е първият инвеститор от чуждите преки инвеститори Защитата на инвестициите не беше част от преговорите, започнати с, с Азиатския регион в 2007 година. Мисля обаче, че както беше направено с Сингапур, съвета на Европейския съюз ще даде правомощие на комисията да води преговори и по главата защита на инвестиции. Следователно, ние трябва също така да работим по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви също така за а, лошия ми превод от а, френски на английски. Позволете ми също така да кажа, че има и други оратори, членове на постоянната група за Азия, един на е Дейвид Марти, на когато давам думата. Благодаря ви, господин председател. Тук просто виждаме, че започнахте да упражнявате една принципно нова за вас професия. Също така приветствам колегите ни от парламента на Тайланд – и много съм съгласна с това, което вие казвате в началото, особено що се отнася до достъпа до лекарствени средства. Ние разбираме, че Тайланд е една много важна страна за производството на лекарствени средства. И както и вие, ние бихме искали да не се застрашава възможността Тайланд да произвежда генерични лекарствени средства, така че ние ще се противопоставим на каквито е да било разпоредби в ТРИПС Плюс или споразумението за свободна търговия, увреждащи това право на Таиланда. Има някои аспекти, по които не сме толкова съгласни. Обезпокоен съм, че инвеститорите въпросът за инвестициите при преговорите за споразумение с свободна търговия може да доведе до това да се създадат проблеми, свързани с общественото здраве. Например, Тайланд има много добра репорт репутация, що се отнася до намаляването на потреблението на тютюнопушенето и възможно е обаче Така че, както и в Австралия, подобна разпоредба, да, включена в преговорите свободна търговия, да попречи на въвеждането на обикновени упаковки на цигари. Е, също. Така, не трябва да забравим, че става дума за реципрочност и включително това се отнася и до географското обозначение – ние изискваме да има такова значение и за тайландските продукти тук в Европа. Нещо по-малко положително. Мисля, че в Тайланд все още има сериозни проблеми, що се отнася до либерализирането на търговията и други проблеми също така има. Например, господин Хол е работил за на финландска неправителствена организация в Тайланд и той изготви и публикува доклада за трудовите условия в една фирма за събиране плодове в Тайланд и той е обвинен не само по административно право, но са повдигнати срещу него и обвинения по това, че той призовава към безредици. Много е тревожно за мен, че един учен работник изготвя доклад, в който отправя критики към една частна фирма и това води до наказателно преследване. Ако получа реакция от колегите от парламент в Таиланд, по този случай ще бъда много благодарен. Много се радвам също така, че започнаха преговорите между правителството на Таиланд и мусулманската общност в южната част на страната. Приветствам бъдещето постигане на споразумение между правителството и общността на мусулманите в Таиланд. Е, извинете, времето ни изтича. Мог, мог ли да ви помоля да бъдете много Казах, Не, не, няма да бъда дълъг. Искам да задам няколко конкретни въпроси. Искам да попитам делегация от Тайланд до каква степен стремежат към сключване на споразумение за свободна търговия ще бъде повлияно от достъпа през 2015 година на Тайланд към системата за общи преференции. Разбира се, смятам, че е важно да се отчете това, че включването на каквито било инвеститори в механизма за разрешаване на спорове може да накърни обективността на вземане решения от тайландската страна. Също така искам да попитам дали колегите ни от Тайланд биха казали дали смятат, че има заплаха не само с генеричните лекарства, но също така за доставките на расти, семена и съответно биоразнообразието. И последните два въпроса. Гражданското общество САЩ твърди, че процесът на консултации във връзка с просмет за свободна търговия не е достатъчен, не е пълноценен. Имаше протести през градата на парламента в Тайланд. Бихме искали да разберем повече за това дали консултации се провеждат. И също така искам да поставя въпрос за правата на работещите. И това е част от главата за устойчивост – също така въпроса за 2 милиона работници мигранти в Тайланд. Те са в много тежка ситуация. Те нямат право да участват в синдикати и освен това в публичния сектор, включително и учителите, нямат право да бъдат членове на синдикати. Ще спра до тук. Благодаря ви. Представителката на Европейската комисия има думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратка, тъй като времето наистина изтича. Съвсем накратко ще се спра на някои от въпросите поставени от парламентаристите от двете страни. Приветствам делегацията на Тайланд. Разбира се, за Европейската комисия споразумението за свободна търговия с Тайланд е много важно. Аз вече посочих повечето от причините за това и те бях посочени също така от докладчика. Е, виждаме, че споразумението е парафирано и от двете страни за Европейския съюз. Това означава достъп до един развиващ се, нарастващ пазар, но все още има някои пречки пред достъпа на стоки услуги от Европейския съюз до този пазар. От друга страна, Тайланд има интерес в това да подобри своя достъп до пазарите на Европейския съюз. Особено предвид възможното излизане от схемата за общи преференции през 2015 година. Известно е, че Европейския съюз иска да има всеобхватно споразумение, което да включва не само търговия с стоки. Затова бих искал накратко да се спра на въпросите за правата на интелектуална собственост и достъпа до лекарствени средства – Трябва да кажа също, че преговорите са в момента на много ранен етап, така че нищо от това, което ще кажа, ще бъде в ущърп на преговорите. Първата среща състоя, ще състои на 27 май и европейската политика е Спрямо Таиланд е, разбира се, обичайната ни търговска политика. Европейския съюз не налага каквито и да било разпоредби, които да се включат в споразумение за свободната търговия, които да пречат на достъпа до лекарствени средства, например, чрез използване на задължителни лицензии. Так обратното, Европейския съюз винаги включва в предложенията за преговори позоваване на разпоредбите на декларацията от Доха за ТРИПС и общественото здраве. Това е принципна позиция на Европейския съюз при двустранните преговори. Също така подчертаваме значението на прилагането на нормите на ТРИПС заедно с всички условия за гъвкавост, включени в ТРИПС. И това отчита също и различните нива на развитие на търговските партньори. Това е въпрос на обща политика, защото все още преговорите не са започнали, още не сме получили конкретни предложения. Също така чух, че се изразява загриженост за главата защитата на инвеститорите, да Европейския съюз и Тайланд имат намерение да обсъдят въпрос защита на инвеститорите, споразумението за свободна търговия, но искам да спомена че 12 държави членки вече имат споразумение за защита на инвестициите в Таиланд, които основно съдържат механизъм за уреждане на споровете във връзка с инвестициите. Основната цел е да се защитят инвестициите и от двете страни и те да бъдат защитавани в съответствие с законодателството на двете страни по споразумението. Тоест, тук ще въжи и тайландското законодателство и търговските дружества от Европейския съюз ще трябва да зачитат законодателството на Тайланд. Целта на това споразумение не е да предотврати това държавите партньори да променят своята политика в областта на здравеопазването и общественото здраве. Затова искам да подчертая факта, че главата за инвестициите – не си поставя за цел да наруши баланса, постигнат от ТРИПСа, що се отнася до достъпа до лекарствени средства. Още нещо, споменато тук, е акта. Отново. Разбира се, комисията е наясно с това, че акта беше отхвърлена от Европейския парламент – но също така знаем, че не всички разпоредби в текста на акта създават проблеми. Някои от разпоредбите на акта са част от постиженията на общностното право и тези разпоредби могат и понякога и реално се отразяват в преговорите по споразумението за свободна търговия. Освен това, отчитаме това, че текстът е бил отхвърлен и че някои от разпоредбите създават проблеми. Не, няма да кажа нещо повече от това, само ще спомена накратко, че ние предлагаме да се обсъди изключително важната глава за устойчивото развитие в споразумението за свободна търговия и тя ще включва правата, свързани с условията на труд и опасност на околната среда. Тук беше споменато също географското обозначение и ние смятаме да обърнем внимание на този въпрос и тук отново Интересът е взаимен. Тайланд има интерес от защита на географските си обозначения в Европа. Затова ние смятаме, че ще положим необходимите усилия за засилена защита на географските обозначения и сродни права. Много ви благодаря. Благодаря на колегите от Тайланд. Сега имате възможност да направите заключителни бележки или смятате, че вече сте изчерпали това, което искахте да кажете?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 วนมากที่สุดในการเซ็น FTA. Ние сме също избраници на гражданите, както и вие. И основната ни загриженост в момента е свързана с съдържането на споразумение за свободна търговия, което да съдържа разпоредби, които са благоприятни за двете страни. สู่การลงนาม FTA ไทยยุโรป แต่ติดประเด็นเรื่องเดียวก็คือกังวลกับเรื่องยาเป็นส่วนใหญ่ in the discussion um, in the... В обсъждането в парламента в Таиланд всички заинтересовани страни изразиха съгласие с това, че Таиланд следва да започне преговори с Европейския съюз и тези преговори следва да бъдат финализирани максимално бързо, с изключение на едно нещо – което за нас е сериозен проблем, а е именно проблемът с достъпа до лекарствени средства. Um, what our concern, um... Ние сме загрижени за следното, а именно възможността на граждани на Тайланд да имат достъп до достъпни като цена лекарствени средства. Това е важно, защото подписването на споразумение за свободна търговия ще доведе до удължаване на патентите за лекарствени, срока на действие на патентите за лекарствени средства. за това най-важната ни цел тук е да ви помолим да отчетете това, което за нас е предмет на загриженост. To... Много ви благодаря за това, че ни дадохме възможност да дойдем тук днес и да срещам с вас. Това беше за нас удоволствие и често много ви благодаря и ви пожелавам да изкарате приятно времето си в Брюксел. Благодаря на всички. Това е край на нашето заседание. Решихме да отложим обсъждането на двете последни точки от дневния ред за следващото заседания. Благодаря на всички. Um, Chairman, um... Господин председател, нашият председател бих искал да ви предаде писмо.